И така, не знам в каква последователност да започнем работата. Имаме интересни гости, които сме ги поканили. Господин професор Нов... Хелга Новотни, председателка на съвета за изследвания и господин Джак Мети. Джак Мети, който ще даде допълнителни разяснение по изпълнителната агенция на ERC. Поздравявам всички най-сърдечно. В каква последователност ще бъде госпожа професорката, ще започне първа. Много му се радваме, че госпожа Повод... Новотни е тук и двамата господа. Те ще ни информират за това, което става в техните организации. Имате думата, госпожа Новотни. Уважаеми господин председател, членове на, е, на вашата комисия, за мен е голямо удоволствие. За първи път имам възможност да се обърна да говоря пред вашата комисия. От последния път, когато а, се срещнахме, направихме доста голям напредък и затова с радост ще ви представя а, нашата работа. Накратко ще се спра на това, което се случи от създаването на Европейският съвет за научни изследвания. И след това ми се иска да обменим мисли за това, което предстои да се направи, за да се укрепи Европейския съвет за научни изследвания – а, и да стане той тази организация, която искаме а, да бъде. ЕСНИ е а, е една успешна организация. А, имаме положителни реакции от страна на научната общност, включително от организации като ЕМА и разбира се и в други научни среди. Европейския съвет за научни изследвания има парадигма, която се характеризира с първото, първия конкурс в Европа, за да може да се подкрепят най-добрите научни изследвания. По-рано имахме подобни конкурси на национално равнище. Имаме е, един е, грант, първоначален грант, който осигурява първоначалната независимост на младите научни работници. Е, тъй като губим една голям брой млади научни работници, които отиват в САЩ да работят и много често не се връщат. Тъй като твърдят, пък и са прави, че там получават по-добри възможности, там са по-независими от по-рано бихме искали да задържим най-добрите научни работници, млади работници в Европа. Искаме да направим Европа привлекателно място за тях. Най-напредналите научни изследвания, значи най-напреднали открития, най-нова технология и най-нови новаторски търсения. Тази програма вече е, бележи успех, тъй като тя има въздействие в създаването на нови норми за оценка. Ще ви дам само един пример. Той е публикуван в последният брой на Science. Реструктурирането на полската система за оценка следва примера на Европейският съвет за научни изследвания – Оценява се, оценяват се тези нови норми, които съветът предлага. За първи път беше проведен конкурс между университетите в Европа. Лекторите споменаха за броят на грантовете от Европейския съвет, които са получили и а, как те им помагат. А, това е също една много добра инициатива. Вече сме имаме над хиляда награди, а, отпуснати на млади научни изследователи. Тоест вече има голям брой млади научни работници, които започват да формират една уникална европейска народна област в най-новите изследвания. Имаме е, в рамките на програмата Фронтия имаме е, редица издания, публикации, които се ползват от други научни работници. Друг наш успех е броят на страните, които финансират със собствени средства младите научни работ... работата на младите научни работници, онези, до които нашите средства не са могли да стигнат. Искам сега накратко а, да се спра на най-големите проблеми, пред които сме изправени, или по-скоро предизвикателства, ако щете. И искам да напомня, че най-новите изследвания, това са изследвания на неизвестното – и разбира се, подобна научна работа е свързана с определено неизвестното. Много често обаче се получават неочаквани резултати, резултати, които не могат да бъдат планирани. Следователно, вярваме, че е много важно да поддържаме един широк научен потенциал, като все пак подреждаме нашите приоритети отдолу нагоре. На базата на очакването, очакваното въздействие, не, едва ли биха могли да се определят ключови цели. Но трябва да кажа, че учените, с които работим, много добре знаят о, за какво иска обществото, какво, от, към какво се стреми, какви са неговите опасения по отношение на научната дейност. В бъдеще ще продължим да инвестираме в качествени кадри. Онези, които имат най-добрите идеи, с тях ще ги финансираме в началото и по-нататък в тяхната кариера. Същото се отнася и до докторат, докторатите които поддържаме до, докторантите поддържаме до 12 години след като се хабилитират. Значи от 2 до 20 години след защитата на дисертацията ни им помагаме с средства, за да бъдат ангажирани в научни изследвания. Обсъждаме бъдещите стъпки и се питаме дали не трябва да направим нещо, за да създадем по-творческа среда. Нещо, което а, може да се осигури в редица институции в Европа. А, и ние е, също така смятаме да укрепим и засилим е, ролята и позицията на Европа в световната наука. Е, Сега бих искал да се спра на някои административни въпроси. И трябва да бъда съвсем откровена с вас, че развитието не бе така безпроблемно, както очаквахме, че ще бъде в младенческата ни възраст, която ние преживяхме. Сега минаваме към един по-нататъчен етап, когато може да имаме проблеми а, в развитието си. И а, сега развиваме една а, структура за прилагане И една от причините е, за това е, че изпълнителната агенция работи по принципа един модел да се прилага за всички, обаче естествено, че един модел не може да бъде прилаган към различни видове научни изследвания. Научната, научната, изпълнителната агенция придоби автономия през юли 2009 година, малко по-късно, отколкото очаквахме. И тук а, трябваше да се обединят две различни култури. Научната култура, възоснова, която се базира на доверието, и бюрократичната култура, административната култура, която се основава на контрола. Очевидно контролът, както вие сами знаете, е нещо, което е необходимо От тук възникне нуждата от консолидация, тя бе осъзната и а, моя колега ще работи за средносрочният преглед, но една от причините а, за настоящото положение е, че сегашната управленска структура на Европейският научен съвет – е, страда от е, така е, петна, които има по рождение, ако можем така да кажем, е, от слабости, които са вродени, отвродени дефекти. Е, трябва да се разделят административната от е, научната стратегия, нещо, което не може да стане на практика. Администрацията и научната стратегия са много по-тясно свързани и трябва да бъдат много по-тясно свързани, отколкото се предвиждаше при създаването на Европейския съвет за научни изследвания. Научният съвет също така, макар и да му е възложено да разработи стратегическа, научна стратегия, той няма а, никаква правното, ни правния му статут не е а, ясно определен. Развитието беше хармонично, да, нямаше конфликти, но това беше поради характера на участниците, по-скоро отколкото поради самата структура. Оказа се, че има сложни отношения с съответната генерална дирекция в комисията, нещо, което още не е изгладено. Опитваме се да интегрираме научната и административната култура. Сега в момента набираме кадри е, съгласно препоръките на комисията. Търсим директор, който ще бъде директор на изпълнителната агенция. Той трябва да бъде учен с сериозен административен опит. И сега сме в процеса на набиране на тези кадри. Опитахме се също така да изясним ролята на, нощ, на изпълнителната агенция в научният съвет, защото тук става дума за един менажа труа и между тези три страни отношенията не са съвсем прости. Приложихме препоръките на комисията по средносрочният преглед по отношение на набирането на кадрите и така нататък. Нещо, което комисията беше посочила. И е, по този въпрос също вървим уверено напред. Следващите стъпки, свързани с препоръките на комисията, са свързани с това как да определим или актуализираме отношенията между научния съвет, изпълнителната агенция и генералната дирекция в комисията трябва да се осигури по-голяма видимост на съвета на Европейския съвет за научни изследвания, управителния съвет, да се осигури достъпът до данните и така нататък. Всичко това са важни елементи и които ще ни дадат възможност да изпълним възложеният ни мандат. Сега искаме да преминем от културата на контрол към една култура на доверие. Уважаваме принципа на път но се надяваме в следващата финансова рамка или по-скоро в актуализирането на сегашната френска рамка, да се отделят специални е, средства и е, специални правила за тези най-нови изследвания, изследвания в най-новите области – Разбира се, не е лесно да се осигурят фондове а, е, за е, научните изследвания, когато и където трябва. На сред заседанието на а, е, съвета по конкурентоспособността на 2 март, той подкрепи всички препоръки на комисията по средносрочният преглед. А, ние се запознахме с тях, но имаше една празнота в реакцията на комисията и този въпрос бе обсъден от съвета по конкурентоспособността. Става дума за необходимостта от още един преглед през юли до година, за да се види дали мерките, които очертах пред вас, наистина са ефективни, дали, дали работим достатъчно енергично, за да успеем да интегрираме административната и научната страна на нашата работа. Това отваря възможности за един нов преглед преди юли 2011 година, за да можем да установим дали препоръките а, отговарят на нуждите на структурата на Европейския съвет за научни изследвания. Сега, ако погледнем малко по-далеч в бъдещето, след седмата рамкова програма, надявам се, че Европейският съвет за научни изследвания ще стане постоянна институция. Сега за сега живота му е ограничен в рамките на седмата рамкова програма до 2013. Иска ми, ми се той да стане единствен по рода си а, научен институт, за да може да изпълни своята мисия. А колкото до структурата, мисля, че съответните членове в Лисабонския договор, които дават възможност за приспособяване на структурите, ако те дават възможност за приспособяване на неговите структури, ако такова приспособяване се окаже необходимо. Благодаря. Благодаря. Сърдечно благодаря за подробното изложение. Предлагам трите доклада да изслушаме и след това да коментираме. Втория доклад. Благодаря много, господин председател. Уважаеми депутати, да ви е, запозная с опита си като докладчик в този комитет. Трябва да призная, че когато бе създадена ЕНСИ, е, ЕСНИ, Малко скептично бях настроен по отношение на тази институция, защото бях сигурен, че една така потенциална слабост на институцията ще бъде, ще се окаже оценката, процеса на оценка на съответните предложения. Скептицизма ми се основаваше на наблюдения върху други програми и тяхното съдба в комисията където най-малкото, меко казано, процеса на оценка не е това, което, за което си мечтаем. Бях поканен да, като докладчик на тази комисия, може би защото тогава бях е, председател, президент на Европейския е, институт е, и имах опит в работата с европейските институции. Днес вече не отговарям, не съм на водеща позиция, аз съм независима, свободна Валенция и това, което казвам тук, е, отразява моите, моите позиции на комисията. Няма да скрия нищо, просто защото е, от, от страх да не да накърня институцията, която представлявам. В този смисъл ще говоря съвсем откровено. След няколко месеца, седмици и месеци на разследвания, анализ, възоснова на различни проучвания, изслушвания, консултации и документи, в нашата комисия ние стигнахме относително бързо до няколко ясни заключения. Първото е, че ЕСНИ е успех. И то значителен успех. Наистина, това е бисера в короната е, на, на научно-изследователската дейност в Европейския съюз. Ако нещо трябва да се подобрява по отношение на ЕСНИ, то такива подобрения биха е, имали водеща роля по отношение на други е, институции, биха служили като пример за други институции. Така че този успех е повече от очевиден и той бе постигнат въпреки, ви предолявайки редица препятствия – това стана възможно, защото редица хора посветиха много енергия и време за успеха на това начинание. Първо, е, това беше научния комитет, след това, в крайна сметка, програмата, която приличаше до голяма степен на националните програми, която ангажираше е, учените и ги задължаваше да сътрудничат по един всъщност доста изкуствен начин. И за пръв път сега е, всъщност инициативата бе оставена в ръцете на отделни лица, индивиди и екипи. И разбира се, това беше възоснова на процесна оценка. Втората причина, поради която се оказа успех е, е, е конкретната структура за приложение – т.е. dedication при приложение или посвещение, е, наистина беше е, достойно за възхищение, е, така както бе проявено от страна на, на хората. Второто заключение, втори извод, който вадим от това е, че въпреки успеха преодоляхме много така, фрустрации, раздразнения и то по глупави причини. Например, ако попитате е, е, евреин да, е, поискате от евреин да докаже своята идентичност и да попълва десетки сложни формуляри, без да му плащат въобще, защо тогава е, трябва да го прави? Защо ще го прави? Той работи безплатно, същевременно му налагате на, или и налагате задължения, които са чисто бюрократични и по форма, и по съдържание. Така че това изглежда доста е, обичайно, но не е, защото системата на оценка е, на изследователската работа се основава на качеството на оценителите. И трябва да сме сигурни, че оценителите са по-добри или са така е, над е, е, авторите на предложенията. За да получите най-добрите е, рецензенти, трябва да ги убедите, че те трябва да работят като добри граждани на научната общност, макар и безплатно. Трябва да ви кажа, че е, начина по който е, неевропейски учени е, отчетаха е, преработването на, на, на тези рецензии, беше ужасяващ. Е, заключението беше, че вероятно структурата е не, не, не е достатъчна, не е адекватна. От една е, страна имаме секретаря на ЕСНИ, директора, който отговаря за структурата на приложение или отговарящия за научно-изследователската дейност не, че хората не искаха да сътрудничат е, и системата проработи, защото те сътрудничаха, но просто това не беше добра система, добра структура, която не функционираше добре. И всъщност ние е, трябваше да слеем тези две функции. Но не е достатъчно да се слеят е, тези две функции, за да е, е успешно начинанието. Ние предпочетахме е, да и избрахме една инкрементална форма с натрупване. Знаете, в Европейски институции са необходими 2-3 години на обсъждане, раз, разисквания преди да се вземе решение, така че ние избрахме една е, един разумен подход, но успеха на тази реформа ще зависи не само от новите структури, но и от духа, в който те се прилагат и осъществяват. И в крайна сметка бяхме убедени, че постигнахме успех наистина, но самата конструкция, структурата беше доста крехка, доста нестабилна. И това се дължи на противоречието между целта и средствата. Каква е целта? Да се опитаме да е, насърчим е, откривателските, новаторското е, те изследвания. А административните средства за да постигне тази цел бяха много е, негъвкави, тежки и бюрократични. това е противоречието, което ние се опитахме да преодолеем. И ако позволите така една лична бележка, казах ви, че е, ще има личен елемент. Есни не е, е изключение по отношение на управлението на научно-изследователска дейност в Европейска институция. Това е най-добрият пример е, на нещо, което е незадоволително поради бюрократизация на процеса, използван и което е всъщност е, е, зависимо от е, финансовите правила, които се основават на недоверие. Сякаш ние всички сме престъпници, трябва да бъдем проверявани, контролирани, ревизирани и този практика, тази култура на контрол и на ревизия не е култура на оценка. Аз съм бил аудитиран 10-20 е, пъти всяка година. Съм бил обект на ревизии финансови, а, а никой не ме е оценявал като научна организация. Така че за мен е, целта на доклада беше следната. Да се намери един е, инкрементален начин за трансформация, след това да се види каква е целта на ЕСНИ. Е, наистина доста крехка автономия, но все пак е, успешна. И, както казах, е, предложихме да се слеят двете функции на главния надзорник и изпълнителните агенции. Предвижда се селекционния комитет да включва до, така признати учени. Освен това, тези лица трябва да са и добри менеджери, защото в крайна сметка битката в структурите на комисията ще бъдат наистина, битката ще е жестока. Освен това, те трябваше да използват финансовите регламенти по отношение на рецензенти, панелисти и първо, те не са плат... тези хора не са платени и второ, ключови елемент за гарантиране, е, ключови елемент е гаранция за качеството на тази институция. Ние посъветвахме е, за необходимостта да се подобри качеството на селекционери и управители, е, с оглед изяждането на база данни, която ще е публично достояние. Ние съвет, посветвахме създаване и сключване на договори с, е, на общи суми. И това е пак личен момент. Системата, по която финансира Европейската комисия е, научно-изследователска дейност чрез договори, е, според мен е най-абсурдната възможна система, която може да се измисли. И тя трябва наистина да се трансформира в е, е, отделни суми. Пак казвам, причината е, е, трябва да заменим недоверието и контрола с доверие и доверяй, проверяй. Да проверяй. Трябваше да слеем тези седем програми, програми поради сложността на, на заявките. И наистина е парадоксално, е, че така, такова отрицателно отношение към Европейския съюз сред академичните среди, въпреки че той е всъщност е най-щедрия доставчик на финансиране за научни изследвания. Така че в бъдеще да се надяваме, че този доклад е, ще бъде, е, ще види бял свят и съм уверен, че това ще стане от бившият е, комисар по тези въпроси, господин Поточник. Е, той ме увери, че това ще стане. Второ, радвам се, че след две години ще се направи оценката, защото не би трябвало да оставяме тези институции да изпаднат в е, рутина, в... те трябва да се поддържат непрекъснато живи, да бъдат е, насърчавани и оценката в това отношение ще бъде един важен стимул. В заключение, нека да се опитаме тази стратегия на, е, на трупването, инкременталната стратегия. Ако, ако е, не проработи, да отидем по-далеч, защото нас ни трябва такива откривателски изследвания, които сравними с американските такива комитета на Елия Зеруни, това е един учен от е, е, алжирски происход е, с френско образование, който направи забележителна кариера в САЩ. Той ръководи Шера фундация, която е 20 пъти по-богата от Есни и наистина той не можеше да повярва е, на очите си, като четеше е, информация за нашата организация. Но той е, е убеден, че Европа трябва да има е, наистина нещо, което е еквивалент на тази крупна американска е, структура, институция. Но, както казват англичаните, подробностите винаги се крият в... Е, е, е, е опасността е винаги в подробностите. Е, може да увеличим 3 или 4 или пет пъти е, фондовете, но ако няма съответна организация, ще се провалим. И тук е ключа, тук е разковничето. Сега ЕСНИ се управлява от изпълнителна агенция. Тази изпълнителна, изпълнителна агенция би трябвало да е достатъчно автономна. Ако тя е, е, обаче е просто е, слуга на една по-крупна бюрокрация, е, забравете за успех. Е, никога няма да постигам това, което искаме. А именно е, да, да, да постигнем е, международно признание за ЕСНИ като една значима международна организация в парламент сме в една политическа институция, която е избрана за определен мандат, който е относително кратък. И е, това определя желанието да се, ви, да се берат плодовете на, на усилията ни, ако не е утре, поне в кратък срок от време но за тази институция е необходимо повече време. Ако не, просто, е, ако не за нейното е, изпълнение, осъществяване на практика, то законодателството, което я е, предопределя, би трябвало да се развие в, пълен, в пълна степен, за да бъде тя плодотворна. Така че тази подкрепа, която ще окажете, е критична и тя не се отнася за следващите няколко години. Защото когато говорим за откривателски е, изследвания не става дума за краткосрочни, а за дългосрочни инвестиции. Убеден съм, че е, сега, като я има тази агенция, тя само може да се усъвършенства в бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин Мени, за ясните и прецизни из, изказ, изложения. Това ще помогне в нашия дебат. Аз съм сигурен, че ще събуди интерес вашето изложение. И като последен господин Мети ще говори и ще изнесе своя кратък доклад. След това ще дам думата на колегите и колежките. Thank you, Mr. President. I'm just loading my presentation. Ah. Maybe I will need some help from uh, your assistant. So Се очакваме малко, за да излезе слайдовете. Може би ще се появят на екрана. Okay. Merci. Well, good afternoon to everybody. It's a pleasure. така, добър ден на всички. Радвам се, че съм сред вас и то по няколко причини. Защото парламентът гласува за създаването на ЕСНИ в рамките на седмата програма. Той гласува и за създаване на изпълнителна агенция. Спомням си гласуването преди няколко години. Аз също съм така подотчетен на бюджетният орган на този парламент, тъй като аз съм бюджетен разпоредител. И имам няколко послания, които искам да отправя към вас. Първо, искам да кажа на моите колеги, че ЕСНИ е едно успешно начинание. Съветът е все още млад, но началото му беше забележително успешно. Вчора ние имаме 7,5 милиона евро, които инвестираме. 7,5 милиона. Искаме да поевтиним работата, което което ще опитам накратко да ви представя. И трето, е, ЕСНИ е мотор на промяната в е, европейската е, сфера на научни изследвания. Ще кажа няколко думи за изпълнителната агенция, как тя работи. Ще ви дам няколко примера. Все още е, сме в началото, но се надяваме, че ще постигнем добри резултати. Ще ви говоря за това как комисията и агенцията приеха препоръките на съвета за средносрочния преглед. И какви са нашите цели до 2010 година накрая? Първо трябва да кажа, че ние имаме, а, не сме юридически а, субект. Дали така? Which is now well in place. All these people are essentially official, commission officials detached, seconded to the agency. И така, ние сме юридически субект, нещо като генерална дирекция. Ето тук в тази диаграма, виждате, тя не е нещо, кой знае колко ново. Вече е, в, при нас работят представители на 20 различни националности, което отразява многообразието на културите в Европа. По отношение на полът на, на нашите служители. Горди сме, че две трети са жени, само една трета мъже. Нещо, което е необичайно, но е добре дошло. Колкото до временно наетите служители на срочни трудови договори, виждате в тази диаграма, че имаме една голяма група от програмни е, изследователи, но 45 е, докторанти. Е, имаме нужда от тяхните знания, за да можем да изпълняваме програмите. Ето как се развиват служителите, започвайки от нула, почти от нула. Виждате колко бързо расте тяхния брой и вече имаме а, доста голям брой служители, сравнително малък брой е все още това. Но смятаме, че през 2013 година ще стигне някъде до към 889 характерна черта на агенцията е, че повечето от нашите служители работят на временни договори, докато временно наетите са главно в научната област. Сега нещо за административния бюджет. Знам, че е важно да ви уведомя за него. Ние сме най-добри в, на в рамковата програма тъй като изпълняваме задачите си с по-малко от 3,5% от общата сума, отделена за административни разходи. Това, което спестяваме от административни разходи, можем да отделим в грантове за научни изследвания. Това е една положителна страна на нашата работа. Нещо друго, което се струва да се спомене във връзка с тази диаграма е следното – заплатите, жилищата и информационните нужди са около 85% от разходите, нещо, което не е удивително, не е за очудване. Имаме, благодарение на научния съвет, първокласна система за оценка на учените, които работят при нас, но тук има един двустранен въпрос. Не става дума само за високо качество, но и за голям обем Имаме около 3000, 3000 предложения за, а, а, по всяка открита процедура. оценяваме, оценили сме над 19 000 предложения в рамките на 3 години. И успели да назначим около 1000 членове на панел, панели, което е фактически стожерът на системата, много ценен ресурс. Освен това имаме и а, референти, външни референти, които а, също така допринасят за оценката. Както казах, вече членовете на панела се избират от научния съвет. А научният съвет има много големи правомощия за подбира и наема персонал, може да привлича учени от целия свят, около 10% от оценителите са идват извън Европа, от извън, извън Европа. А, това са, разбира се, положителни страни на нашата работа. Те, е, това гарантира известна неутралност и гарантира нашите здрави връзки с най-доброто в научната общност в целия свят. И още нещо, може би мога да спомена – няколко от членовете на нашия панел са Нобелови лауреати, което показва високото качество на съвета. По отношение още на оценката и резултатите, трябва да кажа, че вече 10 страни членки вървят в браздата прокарана, партината прокарана от Есни като използват нашият опит за финансиране в национален план на отлични научни изследвания. Както господин Новот не спомена, пример за това отношение е Полша. Нека ви дам един пример за анализа, който може да се опре на нашите резултати. Началните грантове на млади учени, които отпускаме, те са свързани с мобилността, с подвижността. В левата страна на диаграмата имате нещо интересно. Великобритания, е нещо като френският, френското знаме, това са хора, които не са граждани на страни членки на Европейския съюз, които са привлечени да работят в Великобритания. А в по-дясната страна или по-средата виждате Швейцария. Не, Швейцария виждате в, в, все още в лявата страна. Виждате колко много привличат извън Европа в Швейцария, докато в Белгия виждате, че почти всички са местни. От тук значи, може да се направят заключения за научната политика на съответните страни. И за да ви дам представа каква е привлекателността на, нашите, на нашите, нашия институт, тук е една диаграма, която показва броят на кандидатите, които идват при нас извън Европа, кандидатите при нас извън Европа. Около 5% от получателите на грантове са неевропейци, но ние очевидно успяваме да привлечем интереса на редица европейци, които работят в чужбина, особено в, в Северна Америка и в САЩ. Целта, разбира се, е да привличаме колкото може повече включително американски граждани, граждани на развиващи се страни, страни като Китай, Индия, Бразилия и някои други. Някои ключови цифри. Бюджетът за 2010 година е 1 милиард и 200 милиона, най-големият за научни изследвания. Той продължава да расте, ще стигне до 250 милиона, 250 милиона всяка година. Значи повече от 900 гранта са подписани и отпуснати. И е, сега да ви кажа няколко, да дам няколко показатели, които е, за сравнение взимам националната е, фундация за наука в САЩ където 70% от кандидатите се информират е, за резултата от кандидатурата си след 6 месеца, на 6 месеца. Ние много по-бързо действаме. Виждате, е, е, виждате, че догонваме тези срокове постепенно по години и доказваме тези срокове, които взимаме като еталон а, работата на Националната научна фундация на САЩ. Нещо трябва да кажа, че изплащаме 100% на, на време от дължимите плащания. Може да видите цифрите в съответните разбивки за дирекциите на ЕСНИ. Тук бяха споменати трудностите, с които се изблъсквахме в началото с оценителите. Разбира се, често имаме оценители, които идват от САЩ, минават понякога няколко месеца преди да може да им платим. Сега целият процес се контролира от нас и плащаме в рамките на средно на 17 дни. Тоест на много сериозно подобряване в, в плащанията. Сега да ви дам няколко примера, които иллюстрират нашата работа. Става дума за два проекта и двата в областта на енер... енергиите. Първият се отнася за слънчевите елементи. Разбира се, там знаете, че въпросът е се опира до ефективността. Имаме няколко проекта, които се осъществяват в Швейцария. Надяваме се да постигнем увеличаване на коефициента на ефективност от, 11, от 12 на 15% на тези елементи. Другия проект е връзка, свързан с водородното гориво. Знаете, че е, произвеждането и съхраняването на водорода е трудно, е, затова се използват някои химически реактиви. И проекта, който се базиран в Израел, използва механизъм, се прилага светлина и химически агенти, нещо, което е енергоефективно. Сега да кажа нещо за прегледа на ЕСНИ. Няма да навлизам в подробности, защото вече някои неща бяха споменати. комисията, пък и агенцията изцяло а, подкрепят а, доклада, оценяват неговото високо качество. Тоест, съгласни сме с препоръките и направихме, подготвихме едно съобщение през октомври миналата година – с пътна карта за мерките, които трябва да се вземат в краткосрочен и дългосрочен план. Като предвиждаме двугодишен период за осъществяване на всички необходими подобрения. Съветът по конкурентоспособността работи по подобен начин. Така че а, значи ще направим нова оценка през юли 2011. Какви са ключовите въпроси? Първо управлението, което а, някои колеги а, а, описват като бароково по своят характер. А, второ, аз трябва да бъда замесен от един, от някой виден учин с управленски опит, сериозно управленски опит. Продължаваме да подобряваме административните процедури, експертното управление. И имаме една глава, наречена професионализация. Става дума за осигуряване на помощ за членовете на научния съвет, който се върши голяма работа. Също трябва да основем независима, независима комисия, идентификационна комисия. Because... И да осигуриме пълна прозрачност. А, например, протоколите на заседанията на научния съвет са а, публично достъпни. Сега да кажа нещо за графика. Директора тук постоянният, постоянният комитет ще бъде създаден много скоро също така. Както беше много добре казано, става дума за сливането на две култури, две различни култури. И а, програмата за откривателски изследвания все още не работи както би трябвало гледаме да сведем грешките до минимум, да увеличим поточетността, отговорността и а, структурата на агенцията сега да сега действа доста добре. И много важен елемент, разбира се, бъде прегледа на преразглеждане на финансовото, финансовото, финансовия регламент, който ще остане през юни. И сега, за да приключа, предстои ни още много работа, разработване на научна стратегия, научния съвет работи упорито, за да привлече, разшири обхвата на своята дейност, да привлече повече учени извън Европа. Не трябва да забравяме, разбира се, е, Европейският институт, е, с който също е важен наш събеседник. Е, комуникациите са също много важен. Важно е. Ще поканим парламента на честването на хилядният получател на грант за научна дейност. Благодаря. darf mich herzlich bedanken. Сърдечно благодаря. Е, нямаме много време. В 18 часа има други гости, които сме поканили. Имате възможност да задавате въпроси. Кой желая да вземе думата? Господин Цукала има думата като първи. Σας ευχαριστώ πολύ проедра. Я дио δύο λόγους. Благодаря, господин председател. По две причини. Не защото само ми давате думата, но защото с голямо задоволство мога да установя, че програмата, която планирахте още през септември, е, установявам сега, че се придържате към нея. Много се радвам, че госпожа Новотни е тук и се срещнах с нея. Тя е професор. Парано беше член на ЕСНИ. Сега е председател на този съвет. Порано беше е, изследователски директор в е, Гърция. Много се радвам, че научният съвет е укрепнал – благодаря на всички участници. Наистина би било несправедливо. Ако не, похвалим работата на господин Потопни. Той успя да наложи това, което ние не успяхме да направим в економическата политика. А именно, да ръководиме инициативи от различни сектори инфраструктура, мобилност. Различните структури сега имат възможност да се занимават с сериозна наука, като ЦЕРН, например, или Европейския съвет. Господин Потовски е свързан с тези неща и за това съм му много благодарен. Той постави ново измерение в Европейския съюз нещо, което до сега го нямаше в пионерските изследвания. Господин председател, ние не живееме във вакуум. Всичко се движи в света. И аз смятам, че трябва да отговориме на изискванията до 2020 година както и на тенденциите до 2025 година да се извършат определени изследвания. Не мога да кажа, че ние се приближаваме към нивото в САЩ. Това би било само измама. Ние не можем да конкурираме. За съжаление, системата на САЩ бе изграден един тригълник изследвания, образование, иновации. Те бяха свързани а, едно с друго. Още преди 50 години американската система, за съжаление, е много по-ефикасна от нашата. Аз имах възможност да подчертая, че жалко е, че Европа след 400 години пионерска работа в изследванията загуби ръководната позиция. От 50-те години а, насам не можем вече да бъдем пионери. Ние сме близко до върхът, но не сме на върхът. Това е една истина, която трябва добре да осъзнаем. Естествено, ясно е, че Европейският съюз има друга структура от щатите. Е, структурата на щатите е от много години изградена – Ние се радваме на новите технологии. Много добри изследователски резултати бяха постигнати. Но щатите са много по-добре в тази насока от нас. Също с нас и за патентите. особено в информационните технологии. Европейският съвет действа по принципа да се следва съвършенството, но не бива да бъдат унижавани хората с тежки бюрократични процедури, а, при които се изхожда от това, че всеки е измамник от самото начало. Това е несъвместимо с нашите цели. Господин председател, ние имахме възможност в пленарна зала да изслушаме много колеги. Бяха повдигнати два важни аспекта. Европа бива унижена с това, че Лисабонската стратегия не се претворява на дело, не се реализира. Визията за 2020 година не се следва. Като помощно средство бе предложено да се концентрираме върху предприемаческия дух, иновациите и изследванията. Аз мятам, че не можем да бъдем спасени чрез такива методи. Имаме само една възможност. там, където има конкуренция, не можем да се сближим. Шведското председателство каза твърда конкуренция, твърдо съревнование, за да изпъкнат най-добрите. Това, което искам да кажа е, че задача на Европа е да върви по този път. Поради тази причина искам да благодаря на всички, които а, извършват тази важна работа и особено на вас, господин председател, тъй като ни давахте възможност заедно да обсъдим тези важни теми. Благодаря. Господин Кавальо има думата. Uh, благодаря, господин председател. Поздравявам е, председателя на Европейския съвет за научни изследвания, е, господин Джак Матю, за е, свършената до тук работа в прилагане на Европейската програма за подпомагане на научни изследвания, като се отчита сегашното ограничение на финансовите, финансовия регламент. Два въпроса ще задам. Един административен и един по същество, свързан с бъдещето. Административния. Дали сте проучили всички възможности за упростяване? Защото е, проследих е, отблизо и Европейските информационни технологии, Института за информационни технологии, е, техния опит е, показа, че може, е, че могат да се вместят в рамките на сегашния финансов регламент и да продължат работа по упростяване. И Комитета по информационни технологии всъщност се оказва по-автономен от вашия научен комитет. Предвиждате ли вие също да проучите други възможности или чах, очаквате драстична промяна в регламента за финансиране, преди да започнете по-нататъчно упростяване. Втория е по същество, втория въпрос, нещо, което Джак Мате спомена, а именно ролята на ЕСНИ като двигател, катализатор на промяна в е, европейските изследвания – Смятате ли, че ЕСНИ е и агенция за общото програмиране или общата подбор на предложения? Вие го формулирахте. Казахте, че някои държави членки подбират предложения съвсем така произволно, но понякога такива избрани, и подбрани предложения не могат да бъдат финансирани. Смятате ли, че вие като съвет можете да институционализирате този процес? Как ще допринесете? Как ще допринасяте към съвместните програми, съвместно програмиране или подбор на програми в областта на научните изследвания в Европа? Госпожа Маровай. Госпожа Маровай. Eh, Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря за работата, както и за вашето въодушевление. Благодаря ви за това, че сте тук днес като гости и имаме възможност да разминим мнение с вас по отношение на това как функционира Европейския съвет за научни изследвания. Винаги се казва, че това е много важен проект – за нас е важно. Ако идвате по-често в нашата комисия, но днес е подходящия момент, тъй като получихме обзор по отношение на това какво трябва да се коригира по рамката. Няколко важни неща от бъдещето. Става дума за решения, които трябва да бъдат взети в близкото бъдеще. Важно е да се знае дали ЕСНИ като структура е подходящата структура. Някои предлагат да се предприеме корекция възоснова на а, член 61 и възоснова на оценката, извършена при изтичане на половината период много неща. Някои казват, че трябва да бъдат променени, някои краткосрочни, други дългосрочни. И на тази основа има възможност да се направи след половин година нова оценка и да се провери дали структурата на ЕСНИ е подходящата структура или трябва да се избере друга структура. Ако след две години бъде взето решение и ако се вземе решение възоснова на член 67 да се извършат проучвания, някои работни групи да се създадат, още от сега трябва да има альтернатива, която ясно да се каже. Рамковата програма трябва да бъде реализирана. От друга страна, искам да попитам господин Матей, дали Искам да знам, извинете, какви аргументи има да се работи с член 87. Искам информация относно бюджета. Ние имаме информация, която получихме за а, бюджетното планиране и проектобюджета, но искам да знам дали очакванията са изпълнени. Какъв опит сте събрали до сега през последните години? Как изглежда времевата рамка до 2013 година? великолепни програми. Имаше липсаха ли ви финансови средства в бюджета за стипендии? И накрая искам да покажа, че и тримата казахте много ясно, че Есни е успешна история. Аз мога да съгласа с този анализ. Трябва да имаме положителна нагласа, независимо, че има и проблеми. Мисля, че е много важно да продължим. Искам от вас тримата да знам какво ще промените в бъдеще, какво трябва да промените. Това трябва да го знаем, за да знаем за нашата рамкова програма. Благодаря. Госпожа Котинес има думата сега, казва председателя. Gracias, Благодаря, господин председател. Чудесно е това, което, на което присъствах сега. Беше великолепно да вдишам пресен въздух. Великолепни изследвания, където няма проблеми където се стига до резултати. Аз го казвам това, защото най-накрая виждам, че Европа може директно да подкрепи изследователите. Знаеме, че творчеството на изследователите се състои в индивидуална работа. Затова смятам, че изпълваме един вакуум. В миналото никога път не се правеше това, никога не се е правило това. В миналото имаше не... грешни структури. Днес трябва да си сътрудничим с учените. Много държави подкрепят един проект, но не говорят за стипендии за отделните учени, а това е правилната стъпка. Първият ми въпрос е, вие имате събран опит с много млади учени. Не е ли добре, ако изкажете препоръки относно това, каква политика да следваме в изследванията, Става дума за пари, които трябва да се използват рационално. Основни концепции за бъдещето трябва да създадем. Вие имате това ноу-хау, вие знаете какви проблеми имат младите учени и трябва да се реализират ваше предложение. Вие може да формулирате това предложение, ние можем да го конкретизираме, но вие имате опита, вие имате ноу-хауто, вие трябва да ни го съобщите. Вие трябва обаче да имате и способността възоснова на наблюденията ви в отделните държави да, да формулирате препоръки за отделни случаи, например за Испания, стипендиите се дават по проекти на различни институции. За това трябва да има едно сближаване на проектите на стипендите. Вече ясна ли е диагнозата? Ако да, искам да знам какви са основните проблеми, които има ученият по време на своята кариера. Аз съм професорка в университет. Аз прекъснах моята кариера сега като член на Европейския парламент, но за младите учени е трудно. Те са като мисионери които през 16 век са били изпратени в Индия и рискуват живота си. Така и с моите учени днес. Вторият ми въпрос. Вие бяхте честни по отношение на бюрокрацията. Ние като депутати също сме пленници на бюрократия, бюрокрация и биваме също подозирани е, в измама. Трябва да предаваме, например, борните карти от а, пътуванията с самолет, ако искаме да ни бъдат възстановени разходите. При изследователите не може да бъде различно. И за това трябва да се отнесем към член 87. Бюрокрацията е като дракон. Той трябва всеки ден да яде млади девици. И дракона става все по-голям и по-голям, все по-голям апетит има. Искам да знам какво е вашето отношение към това. И третото става дума за въпрос, който е много важен. Какво става с научния дух? С, а, с духовните науки? Те е загуба на време ли са или смятате, че те са важни науки? Благодаря, казва председателят. Колегата Корера де Кампус има думата сега. Благодаря, господин председател. Ще опитам да бъда кратък. Искам да благодаря на екипа. Тази програма се наслаждава на добър имидж. В отделните държави програмата е известна с добрият си имидж. Например, в моята страна познавам ползователи. Финансовите средства са подходящи, има ресурси. Ако ги сравниме с европейските мащаби, те са добри. От друга страна има доверие в младите таланти и те е, получават по-голямо, е, по-голяма отговорност, която им се делегира. Това е важно. Отделните грантове, тези програми са идеални формати. По този начин е, може да се формира един нов свят на учените. И възниква въпроса дали тази европейска политика не е асиметрична. Има информация за мобилността на изследователите в Европа. Може ли те да бъдат справедливо разпределени? Ако не, то тогава в някои държави има концентрация на учени, а в други няма учени. Възниква въпроса за критичната маса. тази критична маса, дали е на лице във всяка държава или те са основно в отделни държави, учените. Е, минавам към втория въпрос. Тази програма е, може да насърчи млади учени, които са великолепни, е, да бъдат превърнати обаче в администратори, което е риск. Съгласни ли с мен или не? И третият ми въпрос. Какви критерии има при тази програма? Какви публикации има? Ние едва започваме с тази програма – и за това, може би нямате още твърде много информация, но какви критерии има? Брой на публикациите ли? Или има едно последващ, една последваща оценка? Сигурно има и а, оценка по време, по, при изтичането на половина, половината време, особено когато се преминава от един грант към друг. Или нямаме такъв случай? Не е така при тази програма може би проектите сами изтичат, така да се каже, сами биват завършени. Как изглежда устойчивостта в тръбопровода, така да се каже. Нужен е тръбопровод, който да, в който да текат нещата. Аз се надявам, че този тръбопровод ще бъде използван в 2013 година. Сигурно ще има отговор на тези мои въпроси. Но, сега въпросът ми е следният. Аз видях няколко слайда и то са амбициозни. А, се, вие искате да си сътрудничате с национални организации на учените. Това е ваше право, законно право. National Science Foundation в щатите е много ценена институция, но са нужни пари за тази цел. И то допълнителни пари. Както винаги става дума за пари в рамките на изследователската програма. Благодаря ви много за вашите интересни изложения. Благодаря, казва председателя. Колегата Матиас има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчиците. Много проблеми, по които вие говорихте, са много важни за нас. Ние сме ги идентифицирали. Частично този колега, който се изказа преди мен, е открадна, така се каже, мой въпрос, но все пак има някои въпроси в мен. Ние не бива да подценяваме значението на ЕСНИ. Трябва да продължим да го подкрепяме, този съвет. Е, госпожа Хелга Новот НИ каза някои неща, че до сега се е работило с първият начин, сега с вторият начин, модус 1, модус 2, в европейският изследовател, европейското изследователско пространство. Това е основна промяна, която не бива да бъде забравена. Но има няколко проблема, които не можаха да бъдат осранени. Например, въпросът с финансирането, на планирането, на дългосрочното планиране, както и на упростяването. Важно е да има развитие. И затова искам да знам от вас, през последните години опитахте ли се да постигнете упростяване? Аз съм съгласна с вас, че административно-техническата структура не може да се раздели от научната структура. Това би било грешка, но трябва доста да се направи, за да се постигне упростяване. Например, системата за стипендиите трябва да бъде изградена един добър механизъм. Но понякога установява, че защо непрекъснато трябва да копираме щатите. Ние се опитваме просто да копираме това, което се прави в Съединените Американски щати даваме средства на учените и след това извършваме оценка. И последният въпрос. ЕСНИ е съвет, който трябва да доведе до промяна на обществото. И това създава проблеми, проблема на концентрацията на ресурсите. Това е един основен проблем, сигурно. Искам да ви попитам, може ли да заобиколите този проблем, тъй като изходните условия в отделните държави са различни, както броя на организациите, така и качеството на образование, структурните особености и различия в държавите членки трябва да бъдат преодолени. И аз мятам, че съвета може да играе една основна роля тук. Може да бъдете фактор на измененията, на промяната, но не бива да се забравя, и се връщам тук на това, което други преди мен казаха, особено госпожа Новотни, което каза. Не може да се изгради европейско изследователско пространство без да се забравя, че знанията трябва да бъдат стабилни не може да има европейско научно пространство без знание. Европейския свет може да допринесе за това. Благодаря, казва председателя. Последният изказвал, желая да се изкаже госпожа Поласка. европейских народов. виждаше, че различните страни членки използват по различен начин средствата за научни изследвания. Може би бихте могли да ми отговорите защо съществуват тези различия. Говоря особено за страните, които неодавна се присъединиха към Европейския съюз. Те като че ли малко изостават от останалите страни членки в това отношение. Какво мислите? Каква е причината за това изоставане? Мисля, че тези различия ще се задълбочават. Ако продължаваме по един и същи начин да насърчаваме новаторството. Тогава тези страни, които изостават, ще продължат да изостават по-нататък с времето. Особено ако прилагаме едни и същи критерии към тях и към останалите страни членки. Благодаря, каза председателя. Е, приблизително сме точни с времето, но получихме доста въпроси. Сега моля тримата докладчици добре, но накратко да отговорят на въпросите. Може би всеки да поеме една част от отговорите. Госпожа професор Новотни, не имате думата да, започвам аз, казва госпожа професорката. Ще кажа няколко а, думи за успехът на Есни. Как, какво ще оценим като успех? Много важно е да се разбира, че философията на Есни е да се инвестира в отделни учени и то процесът да върви отдолу нагоре. Смятаме, че отделните учени най-добре знаят как се развива науката, на къде върви. Те са най-близко до интересните нови идеи и наша задача е да нам открием тези хора и да им помогнем с пари. Тоест, ние инвестираме в следващото поколение на европейски учени. Искаме да ги задържим при нас или да ги убедим да се върнат, ако са отишли другаде. Тоест да бъдем привлекателни. Второ, надявам се, че Есни а, дава добър пример. Оценката не е еднаква за всички страни в Европа, особено младите много добре чувстват къде а, има прозрачност и равнопоставеност в системата на оценки. И примерът на Есни се възприема и от други страни, които нямаха същите критерии за оценка, същите норми, вече са под натиска на младите хора, които искат подобни безпристрастни критерии. И тук даваме пример. Това е, където още една област, която даваме пример, това е по-голямата административна гъвкавост – в съществуващите рамки искаме да покажем как да се опростява административната система, как искаме да покажем, че нещата могат да се правят и друго яче. Накратко ще кажа нещо за хуманитарните и социални науки. Те винаги са имали място в рамките на ЕСНИ. И откак помня, никога не е ставало въпрос дали хуманитарните и социални науки ще бъдат част от тесни. 14% се отделят за тях, 10, като имате привече, 10% са за интердисциплинарни проекти. А това, което чухме тази сутрин, научихме тази сутрин, е, че цифрите за хуманитарните и социални науки нарастват, защото става дума за две научни общности, които едва сега откриват, че есни е също и за тях. А пък ние от своя страна гледаме да видим как най-добре да им намерим място в рамките на есни. Това според нас е перспективна, перспективна тенденция, която ни радва. А, сега да кажа нещо за асиметричното разпределение на ресурсите. И тук мисля, че трябва да даваме пример, да бъдем за пример. Защото подобни, подобна асиметрия съществува на много места. Много от страните не инвестират достатъчно в научно-изследователска работа и образование – а виждаме взаимна зависимост между нивото на инвестициите и а, грантовете е, или пък помощите, които отпуска ЕСНИ за съответ, учени от съответните страни. Много често ни казват, защо не отделите някакъв процент, може би един, два, три, не знаем колко процента, но от структурните фондове да се отделят известен процент, който да отива за фундаментални изследвания – за да може съответните страни да бъдат така издигнати до нивото, което а, не се иска те да бъдат. Ние много добре знаем положението, но а, насъвчителните признаци, които чух в Букуреш, когато разговаряхме с колеги, а, ме правят оптимистка. А, значи, трябва да държим на принципа за високото ниво. Не може да има отстъпване от изискването за високо ниво на научните изследвания. За да могат всички страни да изиграят своята роля, да дадат своя принос чрез създаване на съответните условия в университетите и научните институти. Нещо, което, например, Полша в момента прави, за да може да догони европейското равнище. Благодаря. Uh, from... Uh, ще започна от там, където свършихте с въпроса си. Без съмнение ще мине доста време, докато новите държави членки се е, настигнат старите. Но първо, надежда има – Например, в миналия ми опит съм бил свидетел на множество интелигентни, будни, млади студенти от Полша. Разбира се, ще са нужни години преди те да станат, е, да, получ... да направят академична кариера и да се конкурират с вашите. Но не, Нека да не се опитваме да поставяме знак на равенство изкуствено, да разпределяме и изравняваме, урав... да прилагаме уравновиловка. Вземете Китай. Те изпращат студенти по цял свят, в САЩ особено, за да получат най-доброто възможно образование. След което обаче те ги репатрират, те се ги връщат, връщат най-добрите е, си учени от цял свят. И доколкото виждам, китайската стратегия се оказа изключително ефективна и много експедитивна. Това е. Това може да ни е, отведе малко по-далеч, отвъд е, есни. Е, например, е, е, това е въпроса с финансиране на стипендиите на името на Мари Кюри. Това може да се е, разшири, защото стипендията Мари Кюри е, е част от е, е една друга програма е, и е, след докторска е, програма, ние сме показали наистина ефективност в даването на след докторски стипендии. Две трети от стипендиите след докторски в САЩ се дават на неамериканци. И именно тук е силата на американската наука, че привлича умове от цял свят. Дали си американец, роден там или не, но можеш да бъдеш, да станеш е, ръководител на престижно звено в Американски университет. Проблемът, но е, само 10% от асистентите и сътрудниците са американци в е, САЩ. Така че Европа трябва първо да се опита да се конкурира с САЩ именно в това отношение, да се опита да задържи в Европа колкото е възможно повече научни сътрудници. Или пък да ги връща, или пък да привлича китайци, индийци и други в Европа, именно за да подсилва лабораториите и сътрудниците си. Аз съм образован във Френски университет. На 30 години правих след докторска с, с такава стипендия в САЩ. И тези години, три години, са най-незабравимите в моя живот. Те маркираха ме маркираха до края на живота, защото аз наистина видях на практика какво значи наука. Така че би трябвало да предоставяме, да предлагаме много повече възможности, възможности на е, студенти и е, научни сътрудници, е, които от Европа. И времето между определене, отпускане на стипендия и отпускане на стипендия трябва да се съкрати. 6 месеца е твърде дълго за подписване на договор, след като се вземе решението. Така че можем да упростим бюрокрацията. Разбира се, че сме за отчетност, е, отговорност, проверки и така нататък. Но, но трябва да е, след комисията Сента всеки започва да подозира всички. Сега ние носим последствията именно от е, тази комисия. Нека да градим сътрудничество възоснова на доверие – ако някои мами да му се налагат е, сериозни, жестоки санкции. Но не може да има комисия, съставена от е, интелигентни млади е, хора, на които се проверяват билетите за влак или бордните карти. Има. Това е двупосочна улица този процес. Комисията трябва да се съсредоточи върху важните неща, а не върху второстепенните. По финансирането. Финансирането е важно нещо, то никога не достига. Но, ако не се управлява добре финансирането, тогава то е без, без значение. Ние харчим огромни суми пари. По-важно е именно за това агенцията да има автономността и възможността да управлява тези средства както трябва. Това е много по-важно, отколкото самите суми, самите суми пари, които се отпускат. Мобилността, да, мобилността може да се постига и по друг начин, чрез е, стипендията Мари Кюри. Някой зададе въпроса, не превръщаме ли младите изследователи в експерти по администрация? едностивно управление. Да, така е. В много държави, включително в моята, много университети не могат да прилагат, не са в състояние да прилагат европейските програми. Те създават специални звена, служби, които да изготвят е, да изготвят заявленията. В една бюрократична държава като Франция – трябва наистина да имаш специален опит, за да си подадеш, подадеш документи. Ако това е така, значи нещо не е наред. Тоест, упростяване е, и по-конкретно на финансовия регламент е абсолютно задължително, ако искаме да разходваме по един разумен и ефективен начин европейските средства. Благодаря. Съвсем накратко. Микрофона да си включи трябва. Европейският технологичен институт е много интересен пример за сравнение. Трябва, може би, да се вдъхновим, да вземем пример от него. Тъй като това е нещо, което е... ние сме е, сами по себе си, по, сами по рода си, единствено по рода си, докато е, Европейският технологичен институт е изпълнителна агенция и средствата, които при нас са значително по-малко. Пионерските изследвания са нещо, от което обществеността се интересува. Направили сме вече предложение за бюджета на Генералната дирекция за упростяване на договорите. И сега трябва да вървим към още по-нататъчно опростяване. Не сме го постигнали все още и разбира се, очакваме с нетърпение да видим какви са предложенията за, в, в, в актуализацията на финансовият регламент. Както е Елга спомена, като обикаляме различните столици на различни страни, ни казват, моля ви, дръжте на това само на най-високо ниво да бъдат изследванията. С румънският министр, например, който е един млад учен самия той, възможността да използваме платформата за оценка на ЕСНИ, която е първокласна, и да част от структурните фондове, предназначени за Румъния, да бъдат е, използвани за финансиране на конкурси за румънски учени. И мисля, че това ще ни даде положителни резултати за едната и за другата страна. Бюджета, както знаете, 7 милиарда и половин, 500 милиона, като успехът е някъде между 12 и 15%. Нещо, което показва, а, че ние работиме само с най-добрите. Но вярно е също така, че докато обемът на кандидатурите се увеличава, брод на кандидатурите се увеличава, на наше разположение са и нови инструмента и в крайна сметка ще разполагаме с повече ресурси. Началото е добро. След две години, значи през юли 2011 година, е, трябва да направим отчет за резултатите. И всички сме решили да изпълним направените препоръки и е, съобразно с заключенията на съвета за конкурентоспособността. Много сериозно работим. Кон... Разбира се, по повечето препоръки сме уверени, че ще можем да направим необходимото прегледа, при разглеждането на финансовата страна е нещо, което все още не знаем как ще, какви ще резултати ще даде. Несъмнено, не трябва да бъдем подложени на всекидневен контрол от съответната генерална дирекция на Европейската комисия. дали главните следователи се превръщат в бюрократи? Не мисля. Работил съм в Калифорния, в Калтек в Съединените щати, но трябва да кажа, че и там има администрация. Когато става дума за обществени средства, винаги има и администрация. Но американците са решили този въпрос. Те много ефективно разтоварват научните работници от административни задачи. Трябва да вземем пример от най-добрите в това отношение университети. дали а, трябва да а, станем европейски национален, нещо като е националният а, научен фонд на САЩ. А, Европа е различна от САЩ. Мисля, че ще спра до тук. Darf mich bedanken. Целесочно благодаря на госпожа професор Новотни, на и на Мати. Това беше реклама за европейската изследователска политика. Благодаря ви за това. Желаем ви едно добро бъдеще и добро сътрудничество с нас. Както и необходимата независимост да се докаже като положително нещо. Благодаря ви тази точка от дневния ред я изпълнихме. Преминаваме към следващата. Merci. Meine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 Уважаеми дами и господа, продължаваме с нашата работа. Ще се опитаме сега за краткото време, което ни остава, да се обърнем към един важен въпрос. Ние сме възложили едно проучване относно автомобилната и въздухоплавателната индустрия. Сега ще чуем докъде стигнали нещата добре а, дошла на Карес Суза Бранко и на Фернандес Бенер. А, правилно ли произнесох имената ви? Добре сте дошли. Може да започнете. Sometimes the machine is the problem. I don't okay. know where to start, please. Okay. we will start because we will present the results of a... Ще ви представим резултатите от едно нощно изследване за синергията между фумилната и въздухоплавателната промишленост. Това проучване е, беше проведено от септември 2008 до феврари 2009 година. Поради изборите за Европейски парламент беше забавена нашето представяне на резултатите. Така че всичко трябва да се разглежда в тези времеви рамки. Тъй като нямаме много време, ще представя на а, онези, които са извършили изследването. Това е Испанският център. И след това ще ви запозная с методологията и препоръките за бъдещата политика. Spanish, uh, Portuguese.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 <laughs> Ok. Bueno, yo voy a, si no les importa, hablo en castellano. En, primer lugar, gracias. Аз е, се говоря на испански, ако нямате нищо против. Най-напред, е, благодаря е, това, че сте дошли да ни слушате. След като решиме техническите проблеми, мисля, че те вече са почти решени. Ще ви кажа няколко думи за нашата организация. организацията, която е провела изследването. И това може да го сторим без да, се разчитаме на PowerPoint. Ние сме научно-изследователски център, който започна работата си върху автомобилната и въздухоплавателната промишленост, а сега вече работим в областта на транспорта и енергетиката. С течение на времето установихме, че съществува синергия между различни отрасли, различни сектори. И че технически решения могат да бъдат прехвърлени от автомобилната в въздухоплавателната промишленост а, или пък в железопътния транспорт. Е, Simplemente